Преди да започна по дневния ред, бих искал за тези, които не са чули да кажа, че днес е, отново има инцидент на юг от Сицилия с един тежко натоварен кораб е, над стотина жертви има от този инцидент. Е, бих искал да кажа, да, да кажа че това е един от множеството инциденти в последните месеци и ние в този парламент сме сериозно загрижени от това, което се случва. Е, би трябвало наистина да се намесим, да направим нещо, за да не се случват такъви трагедии около нашия континент. Сега по протокол Протокола на вчерашното заседание е на разположение. Имате ли някакви възражения срещу него? Не виждам. Тогава Протокола е, е, се приема. Протокол от е, вчерашното заседание. Сега съобщение